Bueno, buenas tardes. Добър ден на всички. Ще трябва да започваме, въпреки че не всички са заели местата си. В противен случай ще закъснеем. Преди всичко, добре дошли на както на членовете на комисията, така и на нашите гости. Те ще бъдат докладчици в това изслушване, както и техните сътрудници. Така че няколко думи по отношение на процедурата и участниците. Най-напред, както винаги, ще се опитаме да се придържаме към графика. Казвам, ще се опитаме, Започваме с госпожа Родъст, която е докладчик по основния регламент. След това господин Ернесто Пенас, директор на главна дирекция Маре. И след това ще преминем към първия панел. Обсъждането е разделено на два панела, но първият панел е посветен на регионализираната опор. Ще говорим за дефинициите, за действащите лица. И в първия панел имаме петима оратори. Всеки от тях разполага с по 10 минути. Последният оратор, господин Вадиола, ще говори от името на всички регионални сдружения, след което ще приключим с дебат така че ще имате възможности да задавате въпроси на ораторите. Това ще стане след около един час. Така че към 5.20 ще започнем с втория панел. Структурата ще бъде идентична. Първо ще имаме двама оратори с по 10 минути за всеки от тях. И след това отново ще преминем към въпроси и отговори обсъждане като накрая ще има заключително изявление от страна на госпожа Родъст и ще приключим точно в 6.30. Така че, ако нямате някакви други а, бележки, даваме думата на госпожа Родъст за 5 минути и ще ви бъда благодарен да я спазвате. Уважаеми господин председател, Поздравявам и с добре дошли да говорим по реформата в регионализацията, на реформата на опор. Имаме различни експерти в залата. Ние като комисия по рибно стопанство сме на едно мнение. Искаме регионализация. Разбира се, имаме различна представа, ако се вгледаме подробностите по принцип. Искаме да се взимат повече решения на място, да имаме една политика, която заедно да я оформим – а не бъ, да, да не бъде налагана от Брюксел. Предложението на комисията е на масата. Тук в комисията законодателният текст на различните организации искаме да го подобрим. И искаме по-голяма компетентност да дадем на регионалните организации, но при две условия. Първо, трябва да се гарантира че целите на опор са постигнати. Второ, регионализацията трябва да бъде законова, т.е. да е в синхрон с европейските договори. Ние сме изготвили един каталог с въпроси, който сме го представили. С тези фраз... въпроси искаме да проверим дали можем по-голяма регионализация да постигнем, отколкото комисията предлага нашите правни експерти работят по отговорите. Независимо от това, в моят работен документ съм направила няколко предложения. Аз настоявам за задължителна консултация. Предпоставка за това е по-чест, по-честен състав на РАКС. Трябва да задължиме държавите членки при приемането на регионалните мерки да си сътрудничат. Аз настоявам за по-добър механизъм за контрол, за да може регионалното равнище да приложи нашите цели и в Брюксел да не се тревожим за това. Аз съм много е, заинтересована от това изслушване и очаквам вашите изказвания по процеса на реформа. Благодаря ви. Благодаря много на госпожа Радост. А сега давам думата на Ернесто Пенис от името на комисията. Благодаря много, господин председател. Както и комисарят е казвал многократно, ние подкрепяме намерението за регионализация на опор – Опитваме се да се отървем доколкото е възможно от управлението на местните проблеми от страна на Брюксел, т.е. от подхода отгоре надолу. Това е нещо като това се отнася до вземането на решения. Не става въпрос за повторна национализация през задната врата. Децентрализация е на практика онова, което искаме да постигнем. Обсъждали сме го и а, друг път при подобни случаи. Комисията не се опитва да диктува дребните подробности. Има две причини за това. Две причини. Едната вече сме повтаряли многократно, а именно затрудненията с правната база, проистичаща от Лисабонския договор. Трудно е да се формулират механизми за регионално сътрудничество на тази база. Това е единия въпрос. Вторият. Всички ние сме съгласни, че регионализацията трябва да бъде един постепенен процес. Но а, така е от самото начало. Всички ние се учим в процеса на реализацията на тези процедури, на практиката, на практическото вземане на решение на регионално ниво. Независимо каква е правната база, в крайна сметка всичко опира до добрата воля на държавите членки, които трябва да ангажират регионите в процеса на сътрудничество. Така че това е една система, която наподобява дърво с много клони и разклонения. А процесите на вземане на решения са на регионално ниво, докато основната картина се задава от центъра. Но трябва да има съвсем конкретни идеи. От правна гледна точка, обаче, нещата никак не са лесни. Ако прекалим, можем да постигнем точно обратното. Философията на децентрализацията означава, че държавите членки, а и хората по места са ангажирани. Ако всичко трябва да бъде решено в Брюксел, това а, никак не е добре, защото ние се а, задръстваме с а, дреболи. Ако се наложи, разбира се, ще го правим, но а, се опитваме, ето като един пример, да се отървем от проблемите с прилова и с изхвърлянията. Дания, Норвегия предлагат конкретни мерки, ще има и конкретни предложения. Така че ние се опитваме да консолидираме законодателството. Примерно, ако нещо се прави в две а, държави членки, в хода на сътрудничеството, в хода на изготвянето на правилата, а, тези, тази практика може да се а, заимства и именно така да се върви напред в регионализацията. Основното в регламента за бъдещето на опор не е подробна инструкция как да се прави всичко, а по-скоро се задава една по-широка правна рамка, на база на която ще се развият регионалните процедури. Държавите членки ще трябва да се справят с регионалните затруднения. Не може да каже, не може да го направим, защото правната рамка ни пречи. Така че целта е да имаме една широка база, която да разшири възможностите ни а, да работим по децентрализиран а, подход. И тъй като ми остават още 5 минути, ще отговоря на двата въпроса на госпожа Родост. Първо, ролята на регионалните консултативни съвети. Според нас е изключително важно регионалното регионализирането на вземането на решения да се извършва чрез механизми на консултация, в които да участват всички заинтересовани страни. Така че именно тези регионални съвети ще играят е, основна роля в този процес. А след това механизмът за контрол. Нека да ви напомня, че различни инициативи предприяти от комисията в миналото е, и съветът за управление, който следи дейностите по рибарство в Европа, предприемат много неща, за да рационализират дейността на, в Европа. Търси се правна рамка за прилагане на тези регионални механизми на контрол и този контрол на регионално ниво. Така че в Така че в тези регионални дейности в агенцията нещата вече са напълно регионализирани. Благодаря много, господин Пеньяс. По отношение на правната база, правната служба казва, че в член 2 от договора за Европейския съюз дава такива правомощия при презумпцията и презумпцията винаги е била, че комисията задава рамката на опор, а определени дейности в рамките на тази дейност вече са в правомощията на отделните държави членки. Така че според мен е правната рамка вече съществува. Но предполагам, че тези неща ще бъдат доизяснени по-нататъка. Сега преминаваме към ораторите по първия панел. И това, са, това е панела посветен на а, действащите лица в регионализирана опор. Първият оратор е господин Грегор Жомборг, който е член на Сдружението на полските рибари. Заповядайте, имате думата. Thank you. Państwo. Уважаеми дами и господа, аз съм рибар от над 30 години – Имам един кораб с 17 метра дължина, наследство от баща ми и той ме научи на риболов. Тук искам да споделя моят опит и искам да предам опити също на сина ми, за да продължи традицията, но това зависи от вашите решения. Регионализацията трябва да бъде един от основните стълбове на опор на Европейският съюз. тази регионализация до сега имаше е, неявен характер. На практика, ако искаме наистина да приложим регионализация, тогава се оказва, че се сблъскваме с пречки, сложни правила, е, европейски пари, трудно разпределяне на задачите между парламент и комисията. За да можем да използваме ресурсите, трябва да сме много гъвкави, бързо да се вземат решения, но бюрократичната система, която днес функционира, не позволява това. Има редица предимства, които се получават при бързото въвеждане на регионализацията на морските ресурси е, в моретата – Днес всички са на едно мнение, хилядите рибари, администрацията, всички са на едно мнение, но днес може да се каже, че, че действително едно фиаско а, се превърна настоящата опор в това фиаско личи от а, безуспешните опити да се постигне реформа в опор. Една политика, кой, на която се пречи от безотговорните стъпки на Европейската комисия. Имайки предвид това фиаско, най-ефикасният инструмент е регионализацията, за да може европейското рибарство отново да стъпи на краката си, да се премахнат слабите страни трябва да се позволи на рибарите да могат да се отбраняват срещу централните решения, които често са грешни, най-вече тези взети от комисията. Днес никой не се съмнява в правилността на регионализацията в римните стопанства на Европа. Въпрос по-скоро е кога ще бъде въведена регионализацията и доколко ще бъде тя всеобхватна. Според мен е възможно най-широко трябва да се приложи регионализацията. Европейската комисия е, е, има пълномощия по рибарството, но колкото по-малко са тези пълномощия, толкова по-добре за рибарите в Европа. Днес никой не е враг на регионализацията. По-скоро говорим за някои подробности в регионализацията по въпроса за регионализацията. Ето защо в моето изказване днес искам да се концентрирам върху някои нередности, които все още съществуват в Балтийско море. Тези болести би ги наракал, тези недостатъци а, съществуват, защото до сега всички решения бяха вземани в Брюксел по отношение на управлението на Балтийско море. Без да се вземат предвид спецификата на това море. Особено флотилиите, рибловните флотилии са тук важни. Моят глас е важен глас в полза на регионализацията, не само в Балтийско море, но и във всички води на Европейския съюз. Първо искам да подчертая, че начинът по който комисията а, третира риболова в а, Балтийското море е продължение на това, което комисията за Балтийско море направи. Тази комисия още в, през 2004 година управляваше процеса Балтийското море стана вътрешно море на Европейския съюз тогава. Е, решенията не бяха положителни. Тази международна комисия взе редица грешни решения, без е, да се провери след това резултата от тези решения. Е, някои въпроси бяха повдигнати от полски рибари тук в парламента, но без никакъв отзвук. Кое е болното в това море. Липсва контрол от страна на комисията в някои държави. Но други държави, те биват остро критикувани от Европейската комисия. И може да разгледате данните за държавите, които биват контролирани. Ще ги намерите тези данни в Европейската агенция за контрол на рибарството. Някои държави въобще не биват контролирани. Тези държави на практика могат да продължат работата си е, така както преди 2004 година, т.е. преди разширението на Европейския съюз през 2004 година към тези практики, които вече са обичайни за тези държави, по-специално е по-специално се отнася въвеждането на вътрешни правила, които позволяват на някои държави да нарушат квотите. Особено при треската. Особено при като си има предвид, че Европейската комисия наложи ниски квоти. Тези квоти биват нарушавани. И докладите, които се подават към комисията, са абсолютно грешни. Те са фалшиви доклади. Тоест, цялата система се характеризира с нередност въобще не, човек не е в състояние е, за следващите години да изготви правилните квоти. Полските рибари запознаха комисията с това още през юли 2011 година, но Европейската комисия не реагира на документите, които бяха представени от тях. Второ, друг проблем в практиката е следният. Липсва разпределение на квотите за сьомга е, по отделните кораби. Тоест от тези държави членки, е, при които не е ограничена риболова, както при мерлузата, е много трудно ресурсите за сьомга да бъдат е, преценени, за да могат да се разпределят квотите. Трето, сръха риболов по дънните риби – и това води до това, че хранилната верига Балтийско море бе нарушена. Неразумно управление на риболова в Балтийско море е следствие на правилата, които въведе Европейската комисия. Ето няколко от тях. Въвеждането основа на политическо решение на годишен план за запасите на Мерлуза – този план бе въведен точно в момент, когато запасите от Мерлуза бяха добри. Второ, редица кораби бяха изключени от задължението да декларират своя улов. Например, тези, които са с по-малка дължина от 8 метра – и това води до изкривявания в статистиките. Статистиките фактически не са надежни. Още едно грешно решение беше следното. Забрана на използването на мрежи, което беше абсолютно грешен подход, тъй като тези мрежи влияят на запасите на някои определени видове риби. не е нужно допълнителни изследвания да се правят по отношение на мрежите, които са по дъното на морето. През 2007 година настоявахме за това нещо, но не бяха направени допълнителни за, за ли... така че тези тази неприятна ситуация в Балтийското море би могла да бъде избягната, ако действително има качествено управление на това пространство. Даже да въведеме регионализация съвсем бързо, ако успеем сега да я въведем бързо регионализацията, то загубихме някои неща, които не могат да бъдат възстановени. Точно по времето, когато нямаше регионализация, имиджа на комисията бе сериозно накърнен, защото неразумно и безотговорно тя действаше, което доведе до това, че държавите, които граничат на Балтийско море, трябваше да преминат към самоотбрана. Това са лоши практики, като, например, тези статистически данни, които бяха изготвени, и за това редица хора вярваха, че нещата в Балтийско море добре функционират, което беше абсолютен грешен извод. Много държави, които граничат с Балтийско море и до днес водят грешна практика, би могло да се избегне това, ако прилежащите държави бъдат оставени сами да действат във връзка с морските ресурси и е, като се и вземат, и е, е, тази дейност от брюкселските чиновници. Ние с документи доказахме всички тези нередовности и ги предадохме също на Комисията по рибно стопанство на Европейския парламент с описанията, с нужните описания. Всичко, с всичко това искаме да допринесем за реформите в опор – която трябва да почива на научни изследвания на истина, а не върху болезнени отклонения и загуба на контрол от страна на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря много на господин Шамбок и благодаря, че почти спазихте определеното ви време. Още в началото помолих ораторите да се придържат към 10 минути. Вторият оратор е секретаря на Международната организация в подкрепа на рибарите на благодаря, благодаря господин председателю. Благодаря за възможността, за да мога да споделя с вас някои свои мисли относно дребномащабния риболов. Според мен регионализацията е една възможност да се реформира опор, разбира се, само ако има политическа воля на ниво Европейски съюз и държави членки, за да може да се изпълнят разпорежданията на Лисабонския договор. Дребномащабният риболов е много важен. Представлява много голям източник на заетост, на храна и стопанска дейност. Според данните, малките флоти съдържат съдове под 12 метра дължина и отговарят 40% за заетостта, 80% от съдовете в флотата и представляват по-малък обаче дял по отношение на мощността на двигателите. Представляват стратегически значим сектор на европейско ниво от социално-економическа гледна точка, особено в най-отдалечените региони на Европа, където ако изчезне дребномащабния риболов, ще има голям, е, големи разходи, които ще се възникнат. Освен това, те са една добра възможност за устойчиво въздействие върху природата, нисковъглеродна економика и добри условия за труд. Все това са важни съображения за движение по посока на зелена економика и син ръст, ако мога така да кажа, в Европа. Нашата организация вярва, че Дре, е, маломащабния риболов представлява сектор, който, на който трябва да се отдели сериозно значение в реформата ОПОР. И а, е, разглеждайки предложението на комисията за новия регламент, както и за морския фонд, можем да кажем, че а, е, тези предложения са добри, но биха могли да отидат още по-напред по отношение на тяхната системност и значимост. Например, по отношение а, прехвърляемите риболовни концесии а, във връзка с, с а, международната финансова рамка. Можем да кажем, че тези концесии са изключително вредни за дребномащабния риболов. По същия начин, ако има забрана за изхвърляние, ще има също създадени допълнително проблеми за дребния риболов. Платформата, която обединява рибари от Испания, Франция, Италия, Гърция, подчертава, че тази забрана по отношение на изхвърлянето, така и по отношение разтоварването на младите екземпляри би затруднила сектора. Подобни разпоредби, прехвърляемите риболовни концесии и забраната за изхвърляне ще създадат наистина едни цели, свързани с намаление на капацитета, и разбира се, те в крайна сметка водят към намаляване на изхвърлянията. По-нататък, както в други части на света, така и в Европа, древомащабния риболов се развива в зависимост от развитието на контекста социално-економически и екологичен план. Има голяма хомогенност. Всяка дискусия по древномащабния риболов а, означава, че има дефиниции, които са всъщност много голямо предизвикателство. Определенията не са приложими навсякъде. Дали става въпрос за голям, малък мащаб, среден мащаб. По най-различен начин се дефинира дребномащабния формат и е много важно и ясно да се отчете този факт. За какво говорим? за а, собствениците, екипажите на малки съдове, които а, не работят с а, влачещи дрейфиращи мрежи и имат а, малки региони за улов. Това са а, действащи рибари, които са свързани в своята дейност, разбира се, заедно с а, техните семейства, които им помагат в а, дейността. И съответно по този начин и се им гарантират доходи. В Испания, например, основно жените поддържат мрежите те участват също в цялата дейност. Обаче, Както и да се дефинира точно дребномащабния риболов, необходимо е да се обърне внимание на самото му действие. Дефиницията на комисията се основава на размера на съдовете, а не се отчита многообразието по места. И това затруднява управлението на местно ниво когато е възможно, трябва да се е, изведе дефиниция на европейско ниво, но трябва да се отчита многообразието на местно ниво. Така че да може всъщност да се обхванат всички различни характеристики, които да се прилагат по е, един смислен начин на местно ниво. Например, може да има гъвкавост по отношение дължината на съдовете, на риболовните съоръжения, на капацитета, на дейностите и начина по който се извършва риболова. Дали има а, двигател, дали се използва платна, например. Важно е да има отговорна дейност и изграждане на най-добра практика относно споразуменията, които се а, оговарят. По този начин всъщност се действа на местно ниво, но и на регионално ниво следва да се имат предвид, а също така регламента и политиките, които се разработват на общностно ниво, следва да отчитат всичко това. Затова местните участници трябва да бъдат включвани, а, а, когато се дискутират различни политики в регионалните консултативни е, съвети или в други а, е, съответни органи. Така че в крайна сметка да участват именно а, тези преки участници в риболова и в процеса на регионализацията. Когато става въпрос за реформа на ОПОР, пред древно мащабния риболов има много предизвикателства и те трябва да бъдат разрешени именно в регионализацията. Например, много от операторите не са а, включени в а, формални организации, асоциации и нямат шанс да участват в процеса на взимане на решението. Али пък а, често а, асоциациите, в които те участват, не се включват в структурите, които ние разпознаваме, например, организациите на производителите. А когато а, има принадлежност към дадена асоциация, която не е представена, очевидно приоритетите и няма да бъдат отчитани на общностно ниво. А, и малко дребномащабния риболов е малко представен в общностните процеси на взимане на решения. И за това в интерес на дребномащабния риболов не е необходимо да се направят стъпки в тази възможност. Какви са възможностите за взимане на решение? Дребномащабният риболов също трябва да бъде чут, когато се взимат решения на общностно ниво, да има право на инициатива. Регионализирането трябва да включва структури и механизми, които позволяват процеси отдолу нагоре и отгоре надолу. Един пример – Например, Средиземноморската платформа – Предлага се разглеждането и създаването на съвместни планове, които да се ръководят от съвместни комисии, като по този начин се обединява познанието на рибарите с е, познанията от научните е, комитети и се стига всъщност до едно съгласие между властите и участниците. По този начин може да се разработят дългосрочни планове за управление с помощта на тези съвместни комитети за управление, включително включвайки рибари, учени, администратори, представители на гражданското общество. И тези организации ще имат мандат да създават плановете, да ги контролират и да ги коригират, когато това е възможно. За съжаление, се сега няма такива механизми и а, няма къде да се дискутира подобно предложение. Виждам, че времето ми изтича. Така че накрая искам да кажа, че малко може да се реализира а, по, напредък по отношение устойчив риболов, ако продължаваме да използваме един опростенски модел, който просто отгоре надолу по команден метод се задават разни задачи. Необходима е система за управление, която да се основава на интерактивно управление, а регионализирането трябва да бъде основен подход. Това означава, че поне три нива на управление трябва да съществуват. На първо ниво това са задачите на местно ниво, разпознаване на ежедневните проблеми, които всъщност са свързани с управлението. На второ ниво отговорностите на национално и регионално ниво, свързани с институционалните а, е, системи, разрешаването на конфликтите и на третото ниво или на мета ниво на управление, това вече са основните ценности, принципи и критерии за взимане на политическо решение. Времето ми изтича, така че аз приключвам до тук. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин Риердан. Благодаря ви, че спазихте времето. Дано преводачите са успяли да хванат темпото защото тук става дума за доста специфични въпроси. Дори и на мен ми е трудно да изговоря думата. И така, следващият оратор е господин Хосе Мануел Собрино Хередия, професор по международно право в университета Ла Коруния в Испания. Добър ден! Преди всичко искам да благодаря за поканата. Благодаря ви за това, че поканихте представител на академичната общност, който да участва в дебата по регионализация и децентрализацията на нашата обща политика по отношение на рибарството. Ако позволите, бих искал да се занимая с въпроса за регионализацията и децентрализацията от правна позиция. Преди всичко, изходната позиция е правото. Имаме пред себе си а, прегледа, който се прави на упор и можем да си зададем два въпроса. Дали настоящия модел е най-подходящия, дали той е правилния и дали им ще спечелим нещо, ако въведем нови елементи в него. Децентрализация и регионализация в тази политика. Според много хора, успешното управление на ресурсите в сферата на рибарството изисква децентрализация. Системата в момента има своите слабости. Географските райони са прекалено големи. Така че ако тръгнем по тази плоскост, ще стигнем до по-различна политика в сферата на рибарството. Принципът на субсидиарност ще бъде единия, а другия принцип на регионализация и децентрализация. По този начин ще се иска по-ефективна администрация, повече прозрачност, по-добро управление. А точно това са и предложенията на комисията. И тук искам да направя препратка към съображение 10 и член 4, е, на член 4. Така, това са съображенията за регионализацията и децентрализацията. Какво означава това? Какво е необходимо? Трябва да се създадат регионални консултативни съвети. Те са просто консултативни обаче. Трябват и нови управленски съвети. В тях трябва да бъдат представени онези, които имат реален, истински интерес а, към риболови, които участват в а, усилията по риболова. Тези нови органи трябва да бъдат създадени и да имат възможност да участват пряко в законодателния процес. Освен това, в предложението за регионализация на опор се говори без да се национализира дейността. Така че тези комисии, комитети ще бъдат темата на моето, на моето изложение. Ще говоря за за заинтересованите страни, които ще участват в този процес и процедурите които ще позволят на тези нови участници активно да се включат в законодателната дейност в рамките на опор. И така, първо термините, идеите, с които боравим. Като представител на научната общност, когато чете човек тези документи, той вижда различни участници, различни органи, които участват в процеса, документите по опор, винаги а, ми правят впечатление с липсата си на точност. Използват се синоними, но те реално не са синоними. А, регионализация, децентрализация, деконцентрация, това са все а, термини. Така че, господин председател, според мен би било добре да определим три нови идеи а, и разликата между тези идеи. Управление. Управлението е форма на кохерентни обществени дейности, които са насочени към изпълнението на политически и административни мерки, които са хомогенни, приемат се на различни нива и се изпълняват от различни действащи лица. Разбира се, винаги можем да говорим за европейско управление, добро управление, местно управление, управление на няколко нива и така нататък. Тези идеи се използват непрекъснато. И така, управлението по отношение на контекста опор в този случай означава, че политическите действия, които се реализират на различни нива, се реализират от обще... държавната администрация, национална, областна и така нататък. Разбира се, някои институции ще имат водеща роля, но като цяло те ще участват в процеса на вземане на решение. Бих използвал и термина субсидиарност. Той също се използва с различно значение. Това е принципа, по който се разпределят правомощията в рамките на Съюза. в Съюза има и някои изключителни правомощия, които са възложени на определени а, институции. Така че субсидиарността означава, че в някои случаи има дейности, които се реализират по-добре на местно ниво, отколкото на ниво съюз. Така че е необходимо да използваме и тази идея. Тя не е идея, която се отнася само единствено към Европейския съюз знаем кой какви задължения, какви отговорности има и говорим за субсидиарност. И след това децентрализация. Говорим за централната администрация, която се децентрализира, т.е. има посредници в изпълнението на нейните задължения. Това са автономни администрации, които изпълняват съответните дейности. Регионализа... Регионализацията означава още една стъпка напред законодателните компетенции са сведени до ниво регион. И съответните звена, единици на това ниво получават нови правомощия съответно. И когато става дума за опор, трябва да внимаваме много добре как тук говорим за региони. Какво се разбира под регион в контекста на опор? Как да го определим? Можем да го определим на база морския басейн, за който става дума. Или за типа риболов, или районите, в които той се извършва. Това зависи а, също и до някъде държавата е, има излъз на море и какво е риболовното усилие в този район. Има и друг правен а, термин, който искам да засегна. Деконцентрацията. Това са правомощия, които а, проистичат от а, по-висшестоящ орган и се възлагат на по нисшестоящ такъв в администрацията. Така че има географска деконцентрация и тук отново става дума за същите, същата администрация в същата административна система обаче. Така че какво искаме? Регионализация, децентрализация или деконцентрация? Нека да бъдем наясно какво искаме. Втората част от моето изложение, господин председател, се отнася до действащите лица, а, ангажираните в тази дейност. Там трябва да има по-добра отчетност, трябва да са по-ясни задълженията на всички заинтересовани страни при изпълнението и а, създаването, изграждането на опор. И тук става дума за цялата а, опор за различните морски басейни и за различните видове риболов. В някои случаи в някои случаи има конкретни специфични интереси. И ако това го приемем, ще означава, че трябва да разрешим на корпорациите, които се определят на регионално ниво, също да бъдат заинтересовани страни. Не означава, разбира се, всичко това повторна национализация, но това може би означава, че трябва да се създаде някакъв орган, да го наречем нещо като нов, нова институция. Така че тук възникват много въпроси, когато става въпрос за тези регионални съвети. Що се отнася до състава, членството в тези комитети, това зависи от държавите членки. Различни заинтересовани страни могат да бъдат включени и те могат активно да защитават определени интереси. Примерно може да се покани представител на някой институция, който има право на мнение, но няма право на глас. Примерно следствие молба от съвета, от консултативния съвет може да се предприеме някакъв вид решение от съответният орган, от този регионален съвет за управление. ще има задължителна процедура на отчетност и съответно ще се съберат различни мнения от други органи, примерно Комитета на регионите и всички останали, които имат интерес към тази тема. Може, а няколко думи за процедурите. Може да има обща процедура и конкретна процедура. Няколко думи за общата най-напред. Трябва да сме наясно какво, какви са изключителните правомощия на съвета. Регионалния съвет, комитет за управление има мнение, което се представя по, смисъла на член 238 на договор за Европейския съюз и това отговаря много на практиката, която вече съществува в Корепор. В други законодателни процедури, след малко ще приключи господин председател, има подобни процедури в ЕКОСОК, Комисията по регионални дейности и така нататък. Има специална процедура, която в тези случаи изисква изготвянето на многогодишни планове. Примерно в регионалния съвет за управление периодично ще трябва да бъдат приемани мерки, които да задават конкретни дейности, свързани примерно с опазване на околната среда, определени категории съдове и прочие. И така в заключение, и наистина приключвам. Опор е предизвикателство, защото искаме да обединим общото представителство в рамките на Европейския съюз с конкретното представителство на ниво региони и държави. И трябва да оставим, разбира се, място където да се чува и гласът на гражданското общество. И затова трябва да дадем конкретно определение на понятието регион. Държавите членки ще участват активно в тези региони и ще засилват сътрудничеството си с тях. И именно затова регионалните консултативни съвети, които ще бъдат създадени, за да решават а, конкретните проблеми. Освен това ще трябва да има регионални съвети за управление, които ще се занимават с интернет интересите на а, рибарството в региона. И те естествено ще трябва да си сътрудничат. Благодаря ви. Благодаря много на професор Собринова. Много интересно беше наистина какво което Благодаря, господин Собрино Хередия. Беше много интересен доклад. Сега дам думата на Хуан Трохилио, председател на рибарската секция на Европейската федерация на транспортните работници. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Комисията по рибно стопанство, първо искам най-сърдечно да благодаря за това, че поканихте нашата организация да изложим нашето становище по регионализацията на опор. Аз се казвам Манел Трухилио и съм председател на секцията по рибарство към Европейската федерация на транспортните работници. Това е синдикална организация, в която членуват 341 синдикални организации и те представляват над 2,5 милиона работници – работещи в а, а, транспорта и рибното дело на повече от на, на 41 европейски държави. Така че ние представляваме интересите на рибарите. От началото на дебата по реформата ОПОР, регионализацията представлява един от най-новите аспекти, които трябва да бъдат част от реформата. Това е защото по този начин се разглежда рационалния подход към определени правомощия за вземане на решения, при които трябва да се прилагат определени правила. На този етап обаче е трудно да се види каква е логиката в това предложение на комисията, което за сега все още не е твърде подробно. За сега по-скоро става дума за една идея, а не толкова за някакъв конкретен план. В началото на дебата беше предвидено да се даде а, важна роля в вземане на решенията на регионалните а, съвети, но като че ли а, се оказва, че това не отговаря на изискванията на договора за Европейския съюз и затова тяхната роля ще бъде по-ограничена от първоначално планираната. И тъй като не е много ясна концепцията за регионализацията, според нас тази регионализация или децентрализация трябва да премине през един много конкретен процес на внимателна оценка. Трябва да се провери точно какви ще бъдат процесите, които ще бъдат свързани с тази дейност. Един неофициален доклад по темата регионализацията беше наскоро публикуван в комисията, но в него не става ясно какво точно се изисква от държавите членки. Като цяло се говори за рибари, за заинтересовани лица и консултативни съвети. Така че първо Законодателният процес в момента би трябвало да изясни този въпрос. Дали тези консултативни съвети ще имат изключителни или само консултативни правомощия в процеса. И ако това не е така, трябва да се помисли по какъв начин всички заинтересовани страни действително могат да бъдат ангажирани. Един механизъм за създаване на равновесие трябва да осигури възможност всички да изразяват своите виждания. Според нас и така мислят повечето работници, тяхното мнение се чува чрез синдикатите, такъв трябва да бъде процесът на консултиране. В Европейската федерация на транспортните работници има намерение да се координират усилията на работниците, да се оптимизират ресурсите и да се избегне безмисленото разпиляване на ресурсите и на и на вземане на предвид на интересите. Както при всички консултативни органи, трябва да се извлекат полките от опита в досегашните регионални консултативни съвети. Те трябва да бъдат, тези консултативни съвети трябва да бъдат нагодени към спецификите на региона и на рибарската дейност, където те функционират. Те трябва да вземат предвид Те трябва да бъдат представени в управляващите органи. Представителите представителността, извинете, е много важна, защото всички органи, които участват в процеса на консултиране, трябва да, пред... да бъдат представителни да говорят от името на голяма група. Както сме казвали многократно, представянето на интересите трябва да бъде легитимно. И така на национално ниво не е ясно доколко ефективна ще бъде тази система. Чрез евро Европейската а, организация на рибарите, ние трябва да а, представляваме тези интереси, но трябва да сме сигурни, че наистина всичко това ще бъде а, в интерес на легитимните а, участници в процеса, а и трябва да държим а, сметка доколко този процес на консултиране няма да се превърне в една голяма финансова тежест трябва да се даде възможност за провеждането на вътрешни дебати, за да се подготвят участниците за процеса на консултиране. Искам също така да кажа, че на такъв форум точно трябва да се обсъждат различните въпроси, свързани с функционирането на отрасъла, с преработката, пазарите, маркетинга. Така че това са все важни, интересни дебати, които определено имат пряко отношение към рибарството. С това приключвам, но с удоволствие ще отговоря на евентуални въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Преминаваме към следващата презентация. Виктор Райола, който е представител на Съфета за югозападните водни басейни. Той ще изложи общата позиция на регионалните консултативни съвети. Благодаря, господин председател. Аз ще представя двата документи. Първо документа за консенсус и след това един друг документ, в който има важни точки, които смятаме, че са интересни за всички тук. Така че ще говоря от името на регионалните съвети и да благодаря на Европейския, съв... Европейския парламент за това, че сме включени в обсъждането на въпроса за регионализацията във връзка с реформата на опор. Има 7 регионални съвети, 5 от тях действат в регионите си, в водните басейни на север, юг. Единият се занимава с риболова, други на голямо разстояние и някои се занимават с водни басейни, които са извън тези принадлежащи към Европейския съюз. Представители са на регионални организации. Много важна чест за мен е да представя общата позиция на регионалните съвети по регионализацията. Освен това, ще говори за различните позиции на съвети. Колегите ми до голяма степен присъстват тук като наблюдатели на това изслушване и са готови да дадат отговор на евентуални въпроси по позицията на отделни съвети. Зелената книга на Комисията за реформата на опор признава, че сегашната опор не е успешна и не отговаря на не е решила структурните проблеми на европейското рибарство. Сегашната опор не успя устойчиво да управлява рибните ресурси от гледна точка на околната среда, от гледна точка на социалната справедливост и не се подобриха запасите. Комисията признава, че това отчасти се дължи на това, че решенията са вземани централно. Това не позволява достатъчна гъвкавост и е управление отгоре надолу от страна на европейските институти. Имаме работа тук с много важна възможност, а именно да промениме това състояние на нещата. Трябва заедно да подходим към проблемите. Това е една амбициозна цел. Ясно е, че съществуващите контролни правила, правила за контрол не са ефикасни – Важно е всички страни да бъдат включени в процеса. Всички заинтересовани организации трябва по-силно да бъдат включени и да се приложат правилата на добрата практика, доброто управление. Решенията да се взимат по-близко до базата, както в основния регламент е посочено. И това е един ключ за намиране на решение – имайки предвид особеностите на регионалните водни басейни, документа, консултивният документ на комисията, който бе представен през декември, представи накратко бъдещата роля на отделните органи и как те ще се включат в процеса на управление. Документа обаче е твърде общо формулиран. Няма специфични предложения в него. Например, за това как да се приложи регионализацията на практика. Трябва да се дефинира един процес, който ще може да бъде приложен от една децентрална система на практика. За тази цел ни трябва ангажираност на всички участващи страни, държавите членки, европейските институции – регионалните съвети, на учените, на неправителствените организации и всички заинтересовани страни трябва да си сътрудничат по изготвянето на предложения и принципи, принципите на европейските институции, за да се погрижим за това устойчиво развитие на риболова съветите от самото начало приеха ролята на важен форум за обмяна на позиции по стратегически въпроси на заинтересованите страни на регионално равнище и по отношение на различните видове риба. Целта е да се засили сътрудничеството, взаимното уважение, повече разбиране за позицията на другия в а, рибната индустрия и те станаха вече важен механизъм за информация на държавите членки и на комисията. Освен това съветите станаха форум за сътрудничество между учените и заинтересованите страни. Те са важна съставна част на много европейски проекти. Всичко, което бе постигнато до сега е само начало началото на един дълъг път. Както казах, много неща ни предстоят да направим. Ако искаме да изградиме, е важно ясно да съзнаваме каква роля в бъдеще ще получат тези съвети. Нужна ни е реалистична рамка за финансовата подкрепа на тези съвети. И накрая, важно е да се разбере, че съществуващите седем съвети, въпреки че са, а, се объединяват и се опират на обща законова рамка, са изградени въз основа на националното законодателство. Съветите имат следователно различни характеристики и различно са се развили до сега, за да може оптимално да вършат своята работа и да представят позицията на държавите членки. Това означава, че съветите често имат различни мнения по хоризонталните въпроси, въпроси от общ интерес, като например случат с реформата на опор. В резюме, като обобща, искам да кажа, че съветите са на мнение, че успешното бъдеще на съветите зависи от това, заинтересованите лица, политиците да си сътрудничат добре с научените и да се стигне до една обща политика в рибарство, която е децентрализирана и която отговаря на целите на управлението. Общо становище на седемте съвета, които аз сега представлявам тук, е, сочи, че трябва да се приемат общи елементи в е, опор. Първо, процес на вземане на решение, който да е по-малко централен и да бъде по-прозрачен. Тоест намаляване на централизацията и увеличаване на прозрачността с регионално измерение. Това е, този децентрализиран подход е важен. Той трябва да подчертава особеностите на отделните държави, отделните рибни стопанства. Съветите знае, че ефикасността на тези съвети не зависят само от собственият им капацитет и от качеството на техните становища, а и от волята и възможностите за прилагане. Ето защо за работата на съветите е много важно да се изясни как Европейският съюз иска да организира своята система. Шесто, е, шест, също шест съвети Шесто, съветите са за по-малко централизирана система, е, управление ориентирано към резултатите, трябва да играе важна роля за всички засегнати страни. Това трябва да е достатъчно прозрачно. И това може да стане само когато има ясни цели и критерии на равнище Европейски съюз. След това те ще могат от отделните административни съвети да бъдат прилагани – като се занимават с специфичните теми по морските райони. Освен това, става дума да се намери рамка за вземане на решения за прилагане на законовите мерки. По това също трябва да се помисли. Освен това, нов процес за децентрализирани системи за рибните стопанства е необходим. Всички трябва всички е, концепции трябва да бъдат включени, да бъдат ясно дефинирана продължителност, е, капацитета на рибните стопанства, също максималния устойчив улов е важен в риболова. Е, всички мерки по управление на римните стопанства. Децентрализация не означава нови комплекси с бюрократични структури да бъдат създадени, а означава по-голяма прозрачност по отношение на това как се вземат регионалните решения. За да може такъв процес действително да бъде ефикасен в функционирането си, трябва да има една формална процедура, през която да се мине, в която да се изясни каква роля ще играе всяко заинтересована организация, да има достатъчна гъвкавост на всяка организация, за да може да взима решение по вътрешните си дела. Ако изходим от това, че следващите е, многогодишни планове ще отговарят на принципите и целите на европейските институции и на технически мерки, големина на мрежите, е, маркетинг, е, пласмент и такива неща, то тогава цялото това нещо трябва веднага да доведе до интегративен дебат на регионално равнище. Така че съветите е, по отношение на рибите, заедно с други държави членки, е важно да се знае, че, че извън децентрализацията трябва да има специален механизъм за тези видове риби. Става дума за дънните риби. Иначе ще се намери допълнителна бюрократично равнище, а тази материя е твърде сложна. Е, дънните, съвет за дъни риби е против да се, това да се подходи по регионални зони. Бъдещите съвети се нуждаят от консултативна функция, която трябва да бъде ясно дефинирана. Становищата на съветите трябва да се опират на формалното признаване, което е изключително важно. Тъй като съветите представляват голям брой заинтересовани лица, те изготвят становища, които отразяват мненията на всичките техни членове. съветите са организации, в които са представени много заинтересовани лица. Те представляват отделните свои членове в рибното стопанство, също бреговият а, улов. Едновременно с това имат съответни наблюдатели и научни сътрудници, консултанти. Те изразяват и ясна позиция под формата на становища за мерките в управлението на риболова, свързани с географската област или с оперативните сектори на съответния съвет. за да гарантираме, че тези становища ще отговарят и ще се приемат от европейските институции, за съветите е важно да се стигне до консенсус винаги тогава, когато е възможно и този консенсус да бъде изразен в становищата. Трябва да се отчитат и позициите на малцинствата. Становищата, които изготвяме, очакваме да бъдат формално прияти от европейските институции. Те трябва да бъдат разглеждани с приоритет спрямо от други предложения на отделни лица или отделни организации, особено тогава, когато са изготвени на базата консенс. По този начин, за да се погрижиме до по-голямо доверие и прозрачност и по-добро сътрудничество между съветите и европейските институции, е важно комисията, парламента и съвета периодично да дават обратна връзка към своята обратна връзка към съветите и по становищата, които те са им представили. Тази обратна връзка е изключително важна, за да може да се подобри работата на съветите. Както и на бъдещите съвети трябва да се обоснове защо определено решение е взето, трябва да, по което отчита или не отчита препоръката на съветите съветите желаят ролята на бъдещите съвети да бъде изяснена, трябва да бъде ясно дефинирано как те ще участват в консултациите на комисията и консултации между отделните държави членки. Т.е. трябва да се изясни какво е теглото на становищата на съветите при, в този процес на консултации. Независимо от структурата или от модела, който се избере, трябва ясно да се дефинира какви функции и задължения ще получат съветите в рамките на новата опора. Има ясни предимства и ползи, които следват от това да се работи с структури на съветите. Съветите вече предложиха начин за подобряване на функционирането, подобряване на работата. Тези предложения са представени в документацията, която е приложена към становището, което днеска ще формулираме. Много често съветите правят компромиси. Компромиси също между европейските институции институции и е, съветите, рибните организации, рибарските организации. За бъдеще ще изготвят становища, които ще почиват на консенсус по стратегически въпроси. Интеграция, Та, интер, а, активното действие е много важно, когато се определя как да функционират съветите. Тяхната роля трябва да бъде и, и, призната. Ние трябва да се опитаме да отговорим на очакванията на всички страни и да обединиме тези очаквания. Обща отговорност на комисията, парламента и държавите членки е това. Трябва да се преодолеят ограниченията на законодателно равнище или друг вид ограничения, които пречат на развитието на управлението на риболова и включването на съветите в този процес. Съветите се нуждаят от повече средства, за да засилят своята работа, своята отговорност в рамките на реформираната опор. За това е нужно по-голяма подкрепа, по-голяма финансова подкрепа, по-голяма гъвкавост и в групата на Европейската комисия многократно е представено предложение, в което се обръща внимание, че съветите по отношение на приложенията на съобщенията на комисията от 2008 година и в един доклад от 2010 година се застъпват тези съвети за това, да получат допълнителни финансови средства за своята работа. На тази основа съществуващите финансови равнища трябва да бъдат повишени, за да могат съветите да работят по-ефикасно и да продължават да изпълняват проекти, които да надхвърлят сегашните им рамки. По-настоящем работата е ограничена само до няколко стратегически действия в годината, съветите се нуждаят от финансови възможности и бюджетна гъвкавост, не само да реагират, а да могат и да агират, активно да действат. На по-голяма гъвкавост би дала възможност на съветите по-добре да се адаптират към новите обстоятелства, тъй като обстоятелствата се променят непрекъснато. Това трябва да доведе до под, финансова подкрепа и за транснационални проекти на регионално равнище. Хубаво е държавите членки да подават свои заявления за това в бъдеще съветите да получават достъп до общи проекти в партньорство с други организации. Следователно съветите предлагат бъдещият фонд да предвиди бърз механизъм за да могат съветите да заявяват специфични средства, които са им нужни за приоритети, за проекти, които са свързани с приоритетните е, приоритетите в тяхната работа. Например, планове за управление, технически мерки, намаляване на изхвърленията. По отношение на съветите и бъдещето им е нужен многогодишен план за тяхната дейност, и в зависимост от наличните средства. Освен това, съветите трябва да бъдат включвани тогава, когато комисията задава своите изследователски приоритети. По този начин може да се изгради стратегическа връзка, една дългосрочна връзка с комисията, когато бъдат включени тези съвети в многогодишната програма. Да се надяваме държавите членки и учените да се включат по, по-активно в работата на съветите, да се подобри координацията. Комисията е задала една рамка за формално сътрудничество между съветите и научните съвети, което функционира добре. Значителен напредък бе постигнат в това отношение. Например, по инициативи, които касаят определени рибни запаси и които касаят многогодишни планове за управление на риболова. Важно е да може да се използват научни експертизи за тази цел. Съветите се нуждаят от по-голям достъп до научни ресурси, за да могат да изготвят по-качествени становища. Консултациите с бъдещите съвети трябва да бъдат, да се състоят своевременно, рано, за да може да своевременно заинтересованите лица да бъдат включени в този процес, да могат активно да се изкажат по намеренията на комисията. Важно е да бъдат включени в вземането на решения и е важно заинтересованите организации и лица чрез съветите да могат да участват като съучастници в опор. Откакто бяха включени в последната опор, се развиват е, успешно напред през годините, действително, съветите станаха един форум за обмяна на мнения и опит. Ние желаем в бъдеще да се продължи по този път и е, да получат една по-силна консултантска роля. Важно е да разполагат със съответните ресурси и да получат достатъчно гъвкавост, за да могат качествени препоръки да изготвят, регионализацията означава предизвикателство към практическото приложение. Един шанс е това да се помисли за разнообразието в европейските морета. Господин председател, за краткото време, което ми остава, 7 минути, искам сега да изложа накратко препоръките на отделните съвети съветът за Балтийско море се задължи да играе важна роля в бъдещата регионализация и в политиката, бъдещата политика на опор в Балтийско море. Регионализацията е много важна за бъдещата опор и действително се а, изказва за един практичен подход, който да доведе до това е, да се включат повече знания в работата по Балтийско море Балтийско море играе важна роля, има регионален форум, Балфист, и се изхожда от това, че това е важна стъпка в правилната насока. Този форум трябва да бъде разширен и да надхвърли рамките на Балтийският форум. Да стане един орган, който да представлява всички заинтересовани кръгове и тогава препоръките от този регион ще могат да достигнат до европейските органи и да засягат въпроси на региона, на държавите на Балтийско море. Балтийският съвет през май ще има заседание на държавите, които принадлежат към Балтийско море, има ясен план за регионализация на този форум. Северно море. Съвета за Северно море има следната позиция. Твърде силна централизация беше до сега, поради това общата политика по-малко успя да свърши, отколкото се очакваше системата на управление трябва да стане по-гъвкава, по-ефикасна, по-чувствителна към проблемите. Съвета за Северно море се застъпва за действителна децентрализация. Трябва да бъде зададена рамка за целите на европейско равнище. Детайлите трябва да бъдат работа на локалните организации е, в една прозрачна процедура да бъдат включени всички заинтересовани кръгове. <clears throat> Става дума за принципа на е, управление на регионално ниво. Системите за децентрализация са такива, които най-добре биха могли да функционират в Северно море. За да може да се дефинира по-нататъчната бъдещата политика и за да може да се прилага опор – в Северно море и да отговаря на целите на европейското равнище. Съвета за далечни дестинации. Той съвет са на мнение, че разговорите между Европейския съюз и представителите на интереси е, трябва да продължат да довеждат до постигане на целите на опор, а именно устойчив, е, устойчив рибарство. И е, тук не става дума за политически интереси, които да господстват. В рамките на реформата Европейския съюз трябва да намери механизъм, който се опира на становищата на всички членове на съветите. И трябва да се опира на становищата, които изготвя този съвет. Средиземноморския съвет. Липсва регионална координация, което е пречка за процеса на адаптация в рамките на реформата, прилагана в Средиземно море. Според мнението на този съвет за Средиземноморието, действително трябва да бъдат отчитани особеностите на Средиземноморието и преди всичко участващите страни трябва да бъдат по-силно включени в процеса. Съвета по южните морета трябва да се напредне по регионализацията с, с, чрез проектни екипи, чрез е, екипи за управление, за да могат да се приложат нещата. Тези екипи трябва да бъдат от максимум 10 души, да бъдат представени националните органи и регионалните органи, съответните заинтересовани лица. Всеки екип ще бъде придружаван от, съ... от представител на комисията. Така съществуващото положение може бързо да бъде подобрено. заинтересованите лица могат да изготвят становища, трябва, могат да бъдат изготвени общи цели и общи мерки. Това би означавало, че ще се получи по-добра приемственост и по-добро прилагане. Кохерентност, съгласуваност на економическо ниво. Господин председател, аз се опитах да спаза времето за моята презентация и действително се постарах, все пак 12 страници са това, да изясня позицията на всички. Благодаря. Е Благодаря много, господин Бадиел. Тук направо щупихте рекордите в Европейския парламент. 29 минути и 30 секунди. Никой до сега не е имал толкова много време за изказване. Чудесно. И така, сега откриваме дебата по изслушаните теми. Господин Баджи, мисля, че е прав. E, Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички оратори, които допринесоха изключително много до днешната ни дискусия, като ни запознаха с проблеми, свързани с европейската регионализация. Това е от съществено значение за реформата на ОПОР. Аз лично имам няколко въпроса. Бих искал да се обърна към господин Ориордан. Вие казахте, какво трябва да бъде основата за регионализацията, а именно изграждане на отделните сегменти – Говорихте за древномащабния риболов. Бихте ли дефинирали древномащабния непромишлен риболов? Ако нямате такава дефиниция, бихте ли ни казали поне какви критерии са използвани за това определение? Другия ми въпрос е към господин Сомбрино. А, господин Сомбронк, извинявайте. Той подчерта контекст, свързан с проблема на рибата треска. Критикува политиката на комисията и на общностно ниво. Бихте ли ни казали защо имате толкова критично отношение? Последният ми въпрос е свързан с регионалните съвети. Вие дълго време говорихте много подробно за текущото положение на нещата, но бихте ли ми казали дали регионалните консултативни съвети днес биха били готови да обърнат поглед към бъдещето и към бъдещата опор? Тези съвети готови ли са сега да прегърнат предизвикателството относно законодателните процедури, свързани с изпълнението на политиките. Благодаря. Благодаря, господин Гробарче. Госпожа Фернандо пожела думата. Миранда, Миранда. Gracias, presidente. Bueno, Благодаря, господин председателю. Първо, Позволете да благодаря на всички участници и оратори. Благодаря за споделеното становище. Това е процес на консултиране за нас. По отношение на южните регионални съвети. Ние имаме своите контакти с тези е, територии и сме съгласни с позицията, изразена от ораторите. Те засегнаха текущата реформа, процеса и го атакуваха прекалено голямата централизация, която съществува по-настоящем. Ние също искаме да се премине към повече е, допитване, консултиране и анализиране. И всичко това ще ни доведе, вероятно, до доброто управление. Господин Сомбрино, който е бил мой професор, всъщност засегна точно тези аспекти. И аз съм съгласна с необходимостта, че трябва да се разгледа децентрализацията, именно и по отношение на дребномащабния непромишлен риболов липсват показатели економически, биологични, социални. По-настоящем те просто липсват. И както господин Трухио каза, имаме известни ограничения. Би трябвало да имаме по-добър подход към децентрализацията. И на последно място позволете да изразя собственото мнение което имам за ресурсите. Не можем да разработваме политики, ако не разполагаме с ресурси. Да, трябва да е, се консултираме, трябва да знаем какво ще правим с е, ресурсите, но пък в крайна сметка нищо не може да се предприеме, ако не разполагаме с ресурси. Това е много важен аспект, напълно съм съгласна с това. Така че, по посока на децентрализацията, устойчивост по отношение на запаси, околна среда, био биологичен аспект, социален аспект. Трябва да разглеждаме устойчивостта навсякъде. Това е нещо много важно за бранша, за околната среда и е част от е, научната дейност, а също така и от стопанската дейност. Много благодаря, госпожа Мер Миранда. Е, госпожа Фрага, благодаря. Благодаря на всички оратори. Днешното ни заседание, тази нова среща, отваря нови възможности, нови посоки на развитие за в бъдеще. И слушах с голям интерес изказванията. Ви е, не сте удовлетворени от предложението на комисията. Парламентът също не беше удовлетворен на времето от предложението на комисията защото установихме, че в някои аспекти става въпрос за ренационализация. Правомощията отново се концентрират. Господин Бариола говори за всичко това трябва да постигнем консенсус. И за мен е съвсем логично да направим това. Не трябва да има дискриминаторно отношение по отношение на зони, на флоти, на мерки. Очерта се, че трябва да имаме база, за да знаем какво не искаме. Ние не искаме всички тези отрицателни аспекти. По отношение на процедурите, как можем да имаме по-добра стандартизация, регионализация, няма значение как ще наречем точно процеса. Бих искала всичко това да бъде много полезно, да можем да се съгласим с господин Собрино. Той е, заяви, или поне аз така разбрах. Надявам се, между другото, че и правната служба е разбрала по този начин изказването му, защото то беше едно, един правен анализ, който ще ни даде възможност по-добре да децентрализираме и да регионализираме. Аз самата не съм правен експерт, не съм юрист но разбирам какво е позволено а, от договорите. Ние трябва да изпълняваме разпоредбите на договорите. И всичко това може да бъде полезно за бъдещата ни работа. Имам предвид чутото днешния ден. Освен това, Позицията е, на господин Бариола относно регионалните консултативни съвети. Струва ми се, че е, двата доклада на практика трябва да бъдат разглеждани съвместно с този на господин Трухио мини корепер или тези, както ги наричаме мини корепер, имам предвид регионалните съвети, цялата законодателна процедура, обикновената законодателна процедура, участието на парламента. Всичко това е много важно. А сега бих желала и комисията да а, каже своето мнение. Комисията приветства ли а, тези предложения. Бих искала да чуя мнението и на нашата правна служба. В бъдеще ще можем ли да се съгласим с тази позиция? Това в съответствие ли е с договорите? Има ли нещо в фразера с тях? Нека да получим потвърждаване. Чухме е, становището на господин Сабрино, на господин Бариола. Разбирам какви а, са ролите, които трябва да се изиграят от отделните участници. Не знае дали правилно го разбрах, господин Бариола. По отношение на състава на регионалните съвети, трябва да включим научен елемент, представители на научната общност. Така е, нали? Добре, аз съм напълно съгласна с казаното от господин Бариола. Имаме задължителни процедури и както съвсем ясно бе посочено в е, доклада, трябва официално да бъдат признати тези е, структури. И в крайна сметка, ако в процеса на взимане на решение се реши нещо различно, различно от препоръченото от регионалните съвети, трябва да има и ясна обосновка. Това исках да кажа, господин председателю. Всичко беше изключително интересно и съм съгласна напълно с господата Бариола и Собрино. Това е един план, който на практика можем да следваме. Правилната посока – е, но ме интересува коми... комисията какво мисли. Комисията като че ли нищо не казва, също така и нашата правна служба. Има ли правни възражения по отношение на онова, което чухме току-що? Благодаря. Госпожа Патрао, извинете, че трябваше да изляза за кратко време по време на е, много важна част от изслушването, но трябваше да участвам в триалог. Искам да подчертая нещо казано току-що от госпожа Фрага. Да, съгласна съм с регионализацията. Ние всички разглеждаме проекта на комисията с голям интерес. Комисията се обръща към нас е, с е, въпрос дали можем ние да предложим нещо по-добро. А пък днес, ето, сред нас има експерти, които могат да ни помогнат, за да достигнем до конкретни подробности, свързани с процеса на регионализирането. 2002 година са създадени съветите. Те са всъщност основата, здравата основа на регионализацията. Искаме да продължим да се развиваме в тази посока. Имам едно а, съображение или по-скоро интерес, който искам да споделя с вас. А именно, как регионалните консултативни съвети сами могат да създават нови задачи, да разписват нови а, отговорности в рамките на ОПОР, след като тя се регионализира. Дали ще се направят промени в а, съответно процедурите, ще бъде ли необходимо това? Какви отговорности съветите могат да поемат в рамките на регионализацията? Интересуват ме е, някои е, отговори в тази посока. Освен това, сегашните регионални съвети в сегашния им формат как биха могли да извършват процеса на регионализация без промени. Това възможно ли е? Някои ще кажат, че те са твърде хетерогенни, много са разнообразни и различни и надали ще могат да изпълнят тази задача. Не зная. По-настоящем ние мултиплицираме структури навсякъде. И е вярно, че ще трябва от отново да преосмислим начина по който функционират регионалните консултативни съвети. Освен това, в Мастрих говорихме за управление на общностно ниво, на различни нива. Тук не става дума само за сектор рибно стопанство. Това е едно общо послание, обща политическа насока, така че местните общности по принцип да бъдат по-близо привлечени до процеса на взимане на решение. Не става въпрос само за рибното стопанство. Това е един общ модел, който се изпълнява в момента във всички сектори. Така че Въпросът е какви са трудностите и предизвикателствата според регионалните консултативни съвети относно това ниво на управление. Председателя, благодаря госпожа Патрао. Не зная дали има други въпроси, така че се обръщам към нашите гости. По ваше желание, моля, отговорете на тези въпроси. Господин Бариола. Antes, si, si quiere, le damos la palabra. Преди да започнем. Преди да започнете, може би да дадем първо думата на комисията. Комисията, правната служба, Ернесто или Ернесто първо? Благодаря ви много, господин председател. Трябва да призная, че това е някакъв нов подход. Обикновенно чуваме, че комисията нищо не е направила както трябва, докато сега мнението е по-различно. Хайде сега да опитаме. Както аз разбирам дейността на комисията, комисията е направила преглед на предложенията, на процедурите, на всички механизми, които се използват на регионално ниво и тези приложения в някои държави членки са доста ограничени, така че ние разгледахме всички е, тези модели. Е, нашите правни служби казаха, че това не отговаря на е, договорите. Ако позволите да ви кажа за какво става дума. Професор Собрино го спомена, но и други оратори казаха, че има организации или някакви мини съвети, мини корепери. Чухме всичко това. Тук има два основни проблеми. Първият е институционалния проблем. Едната идея, която чух преди малко, е интересна, разбира се, но какво ще каква ще бъде ролята на Европейския парламент във всички тези мини корепери, от които, които състоят от 10 души, но не чух каква ще бъде ролята на Европейския парламент в всякакви системи за децентрализирано вземане на решение. Това са идеи, които много се надявам, че парламента ще обясни. Второ, създаването на системи за вземане на решения. Ако целта е да се опитаме те да бъдат формални, официални, ще се натъкнем на два проблема. Господин Бадиол очерта някои неща в, това, в тази насока, тези мини корепери. Как точно ще се вземе, примерно, предвид а, проблематиката на дънните риби? Ако, примерно, решим, че трябва да го правим съвместно с трети страни, как ще се процедира? Така че трябва да помислим за всички възможни последствия. Освен това, нещо, което е много важно, изключително важно, когато се задават някакви работни групи или структури, структури с някакви ограничени правомощия или структури, които обхващат само някои държави членки. Комисията непрекъснато поддържа контакти с държавите членки и непрекъснато във всички държави членки се появяват едни и същи въпроси. За какво става дума? Става въпрос да не се добавя нова административна тежест, да не се добавят нови институции. Господин Бадиола каза, че не иска нови сложни структури. Ние също не го искаме. В крайна сметка имаме регионализация, която предлагаме с цел децентрализация. Искаме да е ясно, че решенията се опростяват. Често пъти нашите решения са прекалено сложни и от тук изхождаме. Но не искаме да създаваме някакви други а, органи и ако те не могат да заместят някакви съществуващи органи, се създават нови, това не е решение. Тоест, ако трябва да се разпуснат регионалните а, съвети, да се създаде някаква сложна опор, тогава какво е какво друго можем да предложим? Ако това е решението, не знам, господин председател, трябва да внимаваме с такива идеи. Регионализацията трябва да е подчинена на принципа на упростяването. А ако се създават нови формални или неформал, неформални структури, честно казано, по-добре да не правим нищо. Другото, което искам да кажа, ако позволите, говорихме каква е ролята на регионалните консултативни а, съвети. Ораторът а, спомена много положителни неща, има наистина много положителни моменти в тези съвети. И разбира се, ние ще представим един документ на парламента и на съвета, а всъщност и на самите регионални съвети в скоро време. Това е документ, който всъщност и господин Бадиола спомена, а именно каква е ролята на тези а, консултативни съвети. Тяхната роля всъщност е и роля на съблюдаване на прилагането, изпълнението на правилата. Вече чухме някои предложения, примерно някои а, приоритети, които се определят, стратегическите взаимоотношения, а, в които участват а, регионалните съвети. Това са все положителни идеи. Друга роля, роля в финансирането, особено трансграничното, чрез Европейския фонд. Разбира се, можем да обсъдим такива идеи. Определено да. Господин председател, позволете да добавя една бележка, ако, поз... ако ми позволите. В този дебат и не само в него, всички дебати по темата регионализация стигат до едно противоречие. От една страна всички казват, да, трябва да избегнем някаква готова рецепта, която да се прилага към всички. Не искаме един модел, който да се прилага навсякъде, модел, който би трябвало да обхване всички региони. Непрекъснато се говори за всичко това. След това обаче говорим за изпълнението, прилагането на моделите на регионализация. И първото нещо, което се иска от нас е да, чу, да кажем каква ще бъде процедурата, кой каква роля ще изпълнява, кой какво ще прави и така нататък. Това не е ли противоречие? Искаме да не се занимаваме с микроменеджмент, докато точно това като че ли изглежда се прави. Именно според мен това е а, противоречието. Регионализацията може да се разглежда като нещо реално, нещо, което можем да разберем. И когато комисията каже Хикс, Y, Z трябва да се направи или се зададат инструкции, това е едно. Но в този случай държавите членки поеха инициативата и това е различно. Когато така се стъкат нещата, комисията разбира се играе своята роля. Тъй, че това би трябвало да бъде подхода към тази проблематика. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. А сега да дадем думата на правната служба. Може би те искат да отговорят на въпросите, които бяха повдигнати. Ако позволите един нюанс показаното от комисията. Въпросът не беше зададен само от госпожа Фрага. Всъщност този въпрос непрекъснато се задава през целия ден. Правната служба. Да, господин председател. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да дам няколко отговора за мини корепера. Вие казахте, че бихте очаквали едно формално становище на правната служба. Това, което казвам, всичко е имайки предвид това, което съм казал вече, следното. Две, две насоки, две, две, два сектора могат да бъдат ясно разграничени. Едната линия е по член 2 на договора за функциониране на Европейския съюз. Дали държавите членки могат да упражнат пълномощия в някои сектори, например, рибното стопанство. компетенции, които Съюза, Европейския съюз, да ги, така да се каже, върне обратно на държавите членки. И държавите членки да действат от името на Европейския съюз. Това е възможно само когато държавите членки са така да се каже, партньора за контакти с Европейския съюз. Правомощия, предадени от Европейския съюз на други. Това е предвидено в договора. Договора предвижда, че това могат да бъдат държавите членки. Не е възможно да се стигне до равнище под държавите членки. Поне директно не е възможно това. Предложението на комисията е ясно структурирано. Едно опълномощяване на държавите членки да поемат определени отговорности. Въпреки, че в този случай комисията има изключителната компетентност, изключителното пълномощие. Тя не може да се обърне към други организации, други органи, които не са държавите членки. Това е съгласно договора. Следователно, никои организации не могат да е, вземат ролята на държавите членки. Мини Корепер като орган, орган на Съюза също не е възможен. Това не означава, че такива организации не могат да съществуват, но те не могат да бъдат за лице за контакти с комисията или с Европейския съюз. такива, такъв мини корепер не може лесно да бъде интегриран. Така че не могат да бъдат включени в процеса на вземане на решение в Съюз. Както казах, държавите членки могат да поемат тази роля. Втората линия е, втория аспект е следният – Самите държави и членки могат да упражняват своите пълномощия. И може да съществува допълнителна регионална система – Това е съгласно заданията, които директно и условията, които директно идват от Европейския съюз. Един вид микроадминистрация. Например, при изготвянето на многодишните планове, при техническите мерки – Може да си представиме поемане на отговорности, които също да бъдат прехвърлени на друг. Като засегнатите да бъдат директно включени в процеса. научно-техническата комисия, например, може да бъде включена в тази структура. Фактически правомощите се, все още се определят от Съюза и Съюза формулира политиката, но засегнатите лица ще бъдат изслушвани много по-обстойно. В основният в основния договор, който е в сила в член 2 и 33 3 комисията се задължава да изслушва страните и научно-техническите комисии. При подготовката на мерките. Интересното е, че това задължение не е експрес вербе в предложенията на комисията, но не виждам трудност да бъде включено такова задължение в основния регламент. Тоест регионализация, която много по-ефикасно да функционира – да не е делегиране от правомощите, тъй като комисията има право да делегира такива само на държавите членки. По отношение на механизмите за взимане на решения в Съюза, могат да бъдат включени и трета страна. А, господин председател, аз бързо ще приключа сега. Така че двете насоки и двата аспекта трябва да се вземат предвид. И на равнище държави членки не може надолу да се слезе на друго равнище, по-низко, за включване на засегнатите страни по-тясно. Благодаря ви. Сега ще чуем още няколко отговора. Моля, докладчиците ще се опитат да отговорят на въпросите. Следващият панел подготвяме. Моля ви, бъдете кратки, господин Паньола. Благодаря, господин председател. След като председателя на съвета за Балтийско море и за северо-западните водни басейни са тук, аз бих им дал на тях думата, за да могат и те да говорят. Има думата. Благодаря, господин председател. Не искам да коментирам прекрасното изложение на господин Бадиола. Той прекрасно представи всичко, което а, считаме, че трябва да се направи в РАК. Нека в а, регионалните съвети. Нека да кажа няколко думи. Всичко, което чухме за правните основания е толкова сложно, че един рибар не може да го разбере. А, регионализацията не е повторна национализация. Разбира се, ние това в никакъв случай и не го целим. Не искаме национализация. Политиката в сферата на рибарското е, разбира се, въпрос на комисията и парламент. Но ние се опитваме да приложим един текст тук. Много внимателно изслушах ораторите, особено последния, който говори за процедурите, практиката, която трябва да се развие във времето и практиката за вземане на решение, участието на различните заинтересовани страни в едно нещо съм убеден. Не зная дали ще трябва да чакаме толкова дълго, да очакваме един напълно развит модел и а, не зная дали можем да реализираме всичко това в периода на а, настоящия опор. Нека да кажа следното. Дори и да започнем такъв дебат и да предложим някакъв начин на сътрудничество, или нека да бъда по-конкретен, ако искаме да подсилим структурите, които извършват микро управлението. И това, разбира се, не е полезно. Не е полезно за дъл... в дългосрочна перспектива. Така че комисията, както правилно отбеляза, това зависи от добрата воля на, национал... на държавите членки. Така че в цялата тази дискусия има един тесен момент – добав... говорихме за добавяния административен товар. Ами, нека тогава да си кажем правил... в прав текст. Това ли означава регионализацията? Аз по-скоро мисля, че трябва да има по-малко администрация. Помислете за скандинавските страни, които имат една прекрасна инициатива. Те винаги се обединяват, но не може да очакваме, че техническите въпроси, които са свързани с ежедневната проблематика и управление, ще се обсъждат винаги по такъв начин. Винаги трябва да се поставят някакви въпроси, да се дадат някакви мнения. И ако позволите да използвам казаното от господин Скомборг. Да, това е само един пример, но а, трябва да мислим как ще се борим с а, проблемите в ежедневието. В дългосрочна перспектива предстоят големи проблеми. Това са неща, които предстоят. Дания и Швеция просто трябваше да обеднат усилията си, за да постигнат някакъв успех. И това трябва да бъде правилото, изходната точка във всичко. Тоест, добре е, че говорим за по-добра регионализация и този пример беше е, удачен. Така че нужна е помощта и на комисията и на парламента. Необходима ни е такава подкрепа. Необходимо е всички да седнем около масата и да обсъдим бъдещата организация. Може би ще ни трябва малко време, всички ние се учим в края на краищата в процеса на работа, но мисля, че накрая ще успеем. Благодаря. Съвсем накратко, ако обичате. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък подкрепям казаното от председателя на регионалните съвети. Трябва да сме много внимателни, за да огледаме от всякъде какво могат да направят тези регионални съвети. Затова процедурата, която като че ли за момента изглежда добре, трябва да помислим как какво е необходимо, за да дадат резултати тези съвети. Трябва да има някакъв начин техните решения да имат правна задължителност и трябва съответните правителства на държавите членки много внимателно да пипат тук, но все пак трябва да има поне някаква степен на правна задължителност на решенията на регионалните съвети. Благодаря. Господин Риордан. Благодаря, господин председател. Ако ще говорим за определения, мисля, че предстои една много продължителна дискусия, която ще навлезе в по-скоро академичните, академична проблематика. Има много определения, много термини. Англичаните обичат да говорят за дребномащабно рибарство, французите си имат свой термин, и испанците си имат баскура де минора. Всички тези термини добре се разбират на място, но на ниво Европейски съюз нещата изглеждат по-различно. Нас ни интересува а, дребномащабният риболов, защото говорим за определени цели, които трябва да бъдат постигнати и второ, те трябва да бъдат управлявани. Тоест, трябва ни някаква дефиниция, която ни позволява да е ясно за какво говорим, когато говорим за политики и да ни покаже как да управляваме отрасъла. Другите ни цели са а, да не вредим на околната среда, а, искаме ниско въглеродно рибарство, искаме жизнеспособни рибарски а, общности и намаляване на съпътстващите разходи, ако изгубим тези общности. Ние разбираме, че мащабният риболов е свързан и с една много устойчива традиция, с умения, познания и начин на живот. Именно така трябва да дефинираме дребномащабния непромишлен риболов. Освен това, трябва да се работи по начин, който във времето да осигури успех, но пред, изправени пред конкуренцията на какво ли не, като се започне от а, вятърни генератори, а, дрегиране и дреги, които, а, из, а, които работят по дъното, всичко това е заплаха за тези дребномащабни рибари може да използваме различни характеристики, за да очертаем, да опишем този дробно-бащабен риболов и след това да ги прилагаме на местно ниво. На една среща в Брюксел през 2009 с представители на именно тези мащабни риболовци от различни части на Европа, Останахме с, участ... с усещането, че дефинициите трябва да бъдат направени на а, регионално, национално и местно ниво. Тези дефиниции трябва да вземат предвид регионалните особености и геоморфология. Някои технически аспекти, като примерно капацитет, екологични а, съображения, примерно изхвърляне, ниско потребление на енергия, социални а, е, особености, като а, е, право на а, е, почтен труд, почтенен начин да си а, изкарват прехраната. Така че, като говорим за тези характерни особености на европейско ниво, предлагам да разгледаме 3-4 основни категории характерни особености. Те са свързани с структурната а, структурното естество на дейността, размера и капацитета на съдовете, дължина, тона, бруторегистър, киловати и типа риболовни принадлежности, които се използват. След това трябва да се разгледат територията и обхвата на дейността местоположението на риболовните полета, къде са разположените, отстояние от брега и време прекарано в морето. Необходими са ни и серия соци... социално-економически критерии, които ни дават възможност да преценяваме социалната значимост и е, значението на тази дейност. Сред тях са, примерно, категориите общности, където се намират е, съдовете, е, семейния характер на дейността, обема на предприятието, дали става дума за семейна фирма, за някакъв вид кооператив, за някакъв вид смесена а, организация на дейността и така нататък. Има и други критерии, които могат да бъдат а, използвани, примерно начинът по който се управлява дейността, примерно сезонното разнообразие а, при използваните съоръжения. Традиционните традиционният подход, примерно сезони, които са забранени за риболов или риболов само на определени видове в определени сезони и така нататък. Така че това е един рамков подход. Ролята на комисията е да заложи основните принципни критерии, които след това да бъдат прилагани на регионално и местно ниво. В противен случай ние ще си говорим за определение и ще прекараме тук още 3-4 часа. Благодаря. Благодаря ви за изказването. Сега ще се опитаме наистина да, да бъдем наистина кратки, за да остане време и за следващия панел. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. Моите колеги вече казаха всичко, което имах намерение да кажа, така че ще бъда съвсем кратък. Когато говорим за регионализация, вече обсъдихме доста подробно тази тема, но опор е нещо, което засяга всички в тази широка палитра, наречен Европейски съюз. Когато се разгледа тази широка, това широко разнообразие, ще видим, че има е, големи разлики, така че именно това е причината за децентрализацията и има действащи, е, основни действащи лица. Т.е. това са хората, които познават е, е, естеството на, на дейността. Именно тук е ролята на регионалните съвети. Всички сме съгласни, че те трябва да се развиват, но това е и изисква средства, за да бъдат жизнеспособни, за да работят тези регионални съвети трябва да им бъдат отпуснати средства от парламента, от обществото, така те ще могат да изпълнят своите задължения. Също така имаме усещането, че в социалната сфера, примерно синдикатите са много важни. Има екологични и научни организации, които също имат своята роля. Когато говорим за децентрализация, всъщност става дума за децентрализация на общата политика в областта на рибарството. Тоест всички трябва да бъдат ангажирани. Става дума за една интегрирана политика, нали? Макар и регионализирана. Така че тя трябва да ангажира всички. Няма да е добре да сведем до минимум тези консултативни органи. Те трябва да ангажират необходимите а, експерти и трябва да а, предоставят възможности за тяхната ангажираност. От гледна точка на юридическите въпроси, тези консултативни органи са консултативни, но те, техният, техните но консултациите с тях трябва да имат правно задължителен характер. И тук навлизаме в естеството на процеса на вземане на решение. Благодаря ви. Благодаря. Може би десете минути, с които разполагах, не успях да отправя правилно посланието си. Опитах се да дефинирам регионалните комисии за управление. Какво представлявате? Е, изслушах казаното от е, представителя на правната служба – но аз бих искал да се опростяват нещата. Не искам да се появи още един орган в процеса на взимане на решение. Защо ни е нужен такъв орган? вече е дефинирано. Господин Орайли каза, каза всъщност е, каква трябва да бъде комисията. Ние трябва да помогнем директно на хората, които участват е, в е, рибното стопанство в съответния е, регион, басейн, да участват. Нека да не осложняваме нещата, нека да ги опростим. Трябва да направим нещо, защото трети член от трети дял на регламента има много ясни разпоредби по този въпрос. Не трябва да оставим концепцията изпразнена от съдържание. Разбира се, днес не можем да дефинираме точно регионализацията като процес. Просто трябва да опишем процеса и по този начин всъщност действаме по смисъла на разпоредбите на пети член от регламента трябва да започнем от едно определение, което да ни даде основата, базата, от която да тръгнем. Много често хората не говорят за регионализиране, а за децентрализиране. Точно противовес на регионалната централизация – И в член 2 всъщност се разглежда въпроса, че е, децентрализацията стига до ниво държава членка. Не може да слезе на по-низко ниво. Но държавите членки трябва да имат е, стимули, трябва да бъдат мотивирани, за да могат да разработят конкретните мерки по отношение типа рибно стопанство и риболов, с който се занимават, онова, което представлява интерес за тях. Така че, когато се създават работни групи или мини корепер тип организации, добре, защо пък тогава да не съставим и една регионална група за управление на е, рибното стопанство? Вече имаме е, различни е, структури. Няма да добавяме допълнително бюрокрация на ниво Европейски парламент. Просто ще свикваме тази комисия, когато е необходимо тя да бъде задействана, сезирана. Тя ще има същата роля, както и другите комисии по управление. Мисля, че Действително, по този начин регионалните консултативни съвети ще трябва най-напред да влязат в сила, да започнат да действат по същество, след което обаче ще могат да влязат в регионалните съвети по управление. Изключително важно е да се има предвид това от гледна точка и на функцията на консултативния съвет. Когато се подготвя регионален доклад или се предоставя консултация на регионално ниво – Както и казах и по-рано, всичко това трябва да се основава на информацията, която се получава от низовите звена. Това е изключително важно. Регионалните, низовите а, комисии за управление, те имат много важна роля. Трябва да им предадем смисъл, когато говорим за регионализация. Председателя, друг желая ли думата? Ähm, Искам да благодаря много на брой добри идеи бяха изказани. Аз си записах някои неща. А, това, което донесох тук като документи, ще го прегледам внимателно ще видя ако може да включим в основния регламент. Аз на едно мнение с вас по отношение на това, че искаме по-голяма регионализация и също, че ни е необходима отговорна цел по отношение на регионализацията. Също ние сме на едно мнение, че държавите членки трябва да бъдат убедени, че целта, която имаме за цялата реформа, да я приложат ми се, че е важно следното да каже. Човек може да критикува комисията колкото си иска, но ако като си спомня, първоначалната мисъл беше на комисията, че тя първоначално искаше по-голяма регионализация, отколкото се получи в документа. Просто правната служба към комисията беше на друго мнение тогава и тя не можеше да действа срещу правната си служба. Така че парламента е, също има правна комисия, която може да е на друго мнение. Трябва да разгледаме внимателно позициите и накрая да стигнем до една разумна структура. Е, в моето въведение казах, че е много важно такъв състав да имат нашите консултативни регионални съвети, че да се стигнат до резултати. Аз не съм сигурна, че ми ни трябва още едно равнище на вземане на решения, регионална комисия, може би е, регионалните съвети могат да поемат тази роля, трябва на спокойствие да погледна нещата, но относно целта всички сме на едно мнение. И така, казва председателя. Преминаваме към следващия панел. Панел 2. Цели инструменти на регионализираната опор. Първо ще чуваме господин Майкъл Китинг и след това Марлос Кран. Не знам, тук ли са докладчиците? Just take this opportunity благодаря. Използвам тази възможност да ви благодаря за възможността днес да говоря пред вас. Казвам се Майкъл Кейтин и аз съм заместник изпълнителен директор на БИМ, който е съвет за рибно стопанство в Ирландия. Имаме многогодишен десетилетен опит в областта, а аз лично а, консултирам а, ирландската позиция, както сега, така и 2002 година реформата по опор. Задачата, която имам е да разгледам някои от целите и инструментите в регионализираната опор. И всъщност в първата част на дебата днес бе критична, защото първо трябва да се е, реши какво трябва да изключим, преди да решим какво искаме да направим и тогава всичко ще се превърне в един общ пакет. Много внимателно изслушах дебата, който протече. И аз ще ви запозная с моята позиция в светлината на чудото. Включвам в една политика регионализирана или децентрализирана многогодишен план, което само по себе си е нещо сложно, но със сигурност е, регионалните консултативни съвети работят в тази насока. Достъп до рибарството, капацитет на флотата, управление на флотата, техническите мерки и техническия е, комитет е, по различните въпроси, свързани с рибното стопанство. Според мене, когато е, хората казват, че няма нужда да се споменават е, тези конкретни аспекти, искам да ви е, предупредя. Не, не, не бива така. Е, трябва да се обхванат всички въпроси, които следва да е, се получим от научния комитет по рибарство. Европейския съюз е, е, е, стана много голям наистина. Виждате е, как се е разпрострял от е, е, Средиземно море до Балтийско море. И има конкретни аспекти, които се подразбират. Някъде в изток в Средиземноморията, някъде в запад от шотландските брегове. Има общи неща. Максимално устойчив улов, например. Това е постоянна мяра – Детайлите се променят. Когато става въпрос за регионализация, въпросът е кой ще даде най-добра информация за подробностите и винаги трябва да помним този аспект. Тези води са прекалено големи, за да може в един инструмент да се разгледат всички детайли. Например, Гърция, Франция, къде сме в момента сега? Има м, хиляди нормативни актове, не искам да критикувам хората, които работят в комисията. Аз им се възхищавам на колегите, че могат да се справят с тази огромна задача, която имат. Но те, е, разбира се, се занимават с макроуправлението. Защо? Защото трябва наистина да обхванат общата е, позиция, общата обстановка. А детайлите, разбира се, също трябва да бъдат разгледани. И те се справят много добре с задачите. Въпросът е, който вие задавате, има ли по-добър начин? От практическа гледна точка, когато има рибар, който работи днес в нашите море, кога трябва всъщност да има докторска дисертация по право, за да може да прочете всичките тези е, регламенти и да бъде в законосъобразност по отношение на тези разпоредби. За мен лично е трудно да направя това, камо ли за е, един е, рибар. И така, ние искаме нещата да върват отгоре надолу. Е, не, на практика те са в момента така, каква е текущата обстановка. Всичко отдолу нагоре, централизирано макроуправление. Прекрасните идеи, които разполагаме ние за техническите регламенти 85-та, например, една много проста е, разпоредба. Забравете за всичко това. Сега всичко е много-много по-сложно има конкретни мерки и всичко се развива именно в тази комплексна е, посока. И нито за момент не искам да кажа, че това е вярно, но поне това е едно мое възприятие. Един рибар ще ви каже, независимо колко вярват във всички вас, рибарите мислят, че националният интерес играе неизменно много голяма роля, където и да се отиде. И няма такова понятие като равнопоставеност или работа на равна нога. Това е едно усещане, което имам, когато говоря с тях, защото всичко е прекалено централизирано. И е, регионалните консултативни съвети са единствени, които се слушват. Да се върнем отново 2002 година преразглеждането на опор. Каква е нейната стойност? Критично. Сега може би започваме да виждаме, че от 2002 година прегледа всъщност са посети първите семена на промяната и чакаме те да родят плодове. В някъде вече има възстановяване. Виждаме това. Но е, е, по-опростената картина е нещо много важно. Представа е, ясна за а, е, а, е, актьорите, участниците в рибното стопанство. Това е нещо много важно, не просто да седим на масата и да се гледаме един друг, без да имаме ясна представа за тях. А, установяваме, че неправителствените организации от различните държания, държави могат да намерят обща своя цел. И това е рамката. Имаме избор този или онзи. Понякога изборите не са много лице приятни, но това е положението, а регионалните съвети дават възможност да чуем, че съществуват варианти за избор. И мисля, че последният оратор каза нещо много важно. Цялата тази правна разпоредба и правни актове са всъщност извън нас. Ние обаче се интересуваме от много е, ежедневни неща на национално ниво. Е, изчезна презентацията ми, извинете, сгреших казва оратора. Да, когато а, е, водим дискусии, винаги а, говорим за регламента. И те са обстойни дебати. А какво точно се записва в текста? Има три дяла. Единия се занимава с мерките на общностно ниво, другия с регионализацията, а другия с националните мерки. За националните мерки. Например, тук става въпрос за съдове, които е, плуват под конкретен флаг. Какво е най-важното? Регионализацията, този дял. И тук виждаме втори член на договора и, и така нататък – но, когато се върнем именно към този дял, се появяват две неща. Целите на регионализацията са описани. Две, общ, две зони. Многогодишното планиране и техническите мерки. Съгласен съм с това. Но подробностите са трудните. Ако прочетем текста, виждаме, че не става въпрос за регионализация, а за ренационализация. Както вече чухме, тук става въпрос за държавата членка. Това е записано в член 2. До там може да се стигне, до това ниво. Държавата членка прави някакъв избор и след това, разбира се, трябва да се позове на национално законодателство, за да разработи нужните средства. И разбира се, има и уточнение. Ще се върна на това по-късно. А вие задавате въпроси, не мога да ви отговоря. Дали това е ренационализация или регионализация? Държавите членки в изолация ли ще работят заедно с Европейския съюз или заедно с партньорите си? В моя случай, Келско море, Белгия, е, Холандия, Франция, Обединено кралство. Кого консултираме? Тук не е записано. Но нека да видим приложното поле, целите – ако разгледаме двата члена в е, този дял, многогодишното планиране и какво виждаме? Съвсем разумни неща. Няма проблем с това. Показатели, технически мерки, рамки, времеви цели и така нататък. А също така в друга, другия член техническите мерки, размер, е, видове, всичко това е много важно. Един а, тривиален пример. Рибар би ви казал, че имате твърде малко око на мрежата за лангустините, например, за Северно море. Може да не сте съгласни, обаче има местни решения, които трябва да се взимат на местно ниво. Какво се казва също по отношение на многодишното планиране, техническите мерки? Няма проблеми с предложението на комисията. Всичко това е точно, адекватно. Има и големи въпроси, но то е достъпа до рибните стопанство, капацитета на флотата, управлението на флотата. За какво говорим? За дни в морето? Аз се питам, ако отидя сега в регионалния съвет и дискутирам за тези въпроси, ще говорим ли за дни прекарани в морето? на местно ниво надали. Да, със сигурност ще говорим, разбира се, за е, зони, в които не може да се лувува, или пък сезон забранен за лув. 6-12 мила. Мили. Не. Квати, е, квоти, капацитета, управление. Не, ако на регионално ниво ще се управлява е, това, внимавайте, това са зони за национална компетентност. И е, съответно така трябва да бъдат отразени в сегашното предложение. По възоснова на това, което научих от преразглеждането 2002 година, между другото, за мен е това е успех, трябва да кажа, че ние трябва директно да говорим с хората. Чухме вече това послание много ясно. Регионалните консултативни съвети наистина искат да сложат крак във вратата, да не се затвори тя, за да може да има комуникация. Мисля, че много добри взаимоотношения се изгражда с комисията а отделните им членове пък изграждат много добри взаимоотношения със своите държави членки. Но аз не мисля, че има е, взаимоотношение с е, повлияните държави членки. Позволете е, да изкажа това мнение, по, поправете ме, ако не съм прав. Истинските цели тук на общуването са хората. И това е от най-голямо значение. Как може да заработи всичко това? Чухме много правни аргументи. И мисля, че днес хората могат малко да се позамислят за тези аргументи. И аз ще се спра за уточнението, което внесе комисията декември 2011 година. Регионализация която ще изгради сътрудничество между държавите членки. Не трябва да е формализиран официален вид, трябва да има дългосрочно планиране и така нататък. Всъщност, какво чувам тук? Е, регламента урежда, че държавите членки въвеждат. Това може да е възможно само ако група държави членки решат да правят едно и също нещо. Ма това не е заложено в разпоредбите. Онова, което наистина ме плаши. Какво означава всичко това на практика? че ще получим споразумение между Франция, Ирландия, Испания, Обединеното кралство, Бела... Белгия и Холандия, за да могат да създадат национален акт, за да може да влезе в правната им система. А, ще се отнасят по различен начин с а, хората или които нарушават. Струва ми се, че това е, е, е една рецепта за създаване на хаос. Според мен, хаос ще бъде резултат от всичко това. Не, не обвинявам а, пред вносителите, защото действително а, член 2 има ясни разпоредби. Има трети начин. Ще се обърна към правната служба. Нека сега ще премина малко по-напред в моята презентация. Съществуващото проекто предложение. Държавите членки може да имат е, разрешение да приемат мерки. Какво можем да си представим като вариант? Една хипотеза, която техническите подробности може би ще стигнат до комисията във формата на делегирани актове. Но тогава ще зависи от държавите членки, които ще действат на регионално ниво след консултации с регионалните съвети и след като са се споразумяли. Какво казваме тук? Че този дебат всъщност слиза до едно семантично ниво. Унежи държави членки, които се страхуват от комисията, която ще придобие прекалено много правомощие, какво ще, е, ще чрез делегираните актове. Комисията в своя проект е много разумно ни дава отговор в член 55 алинея 5. В зависимост от различни критерии се казва там. Ако има делегирани актове, които са в сила, ако съвета или парламента оттегли подкрепата си в рамките на два месеца и тези делегирани актове могат да съществуват тогава. Изисква се обаче съгласие от унези държави членки, така че те да действат в унисон. Или тук няма на практика предаване на а, правомощия на държавите членки по хаотичен начин. А това е система, в която се казва, ние имаме един консултативен регионален съвет, който ще обсъди подробностите, постига се споразумение и тогава държавите членки се съгласяват и казват на комисията, че ще въведат в изпълнение общностно право чрез делегирани актове. Не виждам проблеми. Правните служби ни казаха, че това е възможен метод. Той премахва е елемента на ренационализация, създава се равнопоставеност, така че вместо един ирландски рибар да ми каже не мога да прочета и испанския вариант на този закон, те имат различен подход. Е, испанския или все едно кой е, Рибар ще стигне до споразумение, съответно държавите членки ще се споразумеят и чрез общностно право ще се въведе в изпълнение решението. Ето аз отстоявам това предложение. Благодаря. Благодаря, господин Китинг. Госпожа Краун е следващи оратор. participate in this public hearing and to share my thoughts. Уважаеми участници в това изслушване, позволете да споделя някои мисли с вас по реформата в опор. Заглавието, което съм избрала за изложението си е регионализацията «Да». Това е нещо, от което имаме нужда, да, наистина, но липсва план за действие. Именно това ни липсва. В изложението си искам да мотивирам онези, които взимат решенията да реализират тази идея. Чухме преди малко за какво става въпрос, когато говорим за регионализация и какви са основните инструменти, които се използват за постигането им. опор се реформира за трети път. През 2009 година, когато започна поредната реформа, вестниците непрекъснато пишеха, че опор се е провалила. И нека да анализираме причините. Европейския съюз като че ли сам предизвиква такива коментари, защото оценките като че ли не се правят на време. Оценката изисква повече от, цитирам, изказвани от сорта на 88% от европейските райони за риболов с, с свръх риболов. В Северно море, например, от 50 години съществуват квоти. Това въжи за Херинга, например. И въпросът за легитимността, като че ли тук е проблема. В социалните науки непрекъснато се повтаря едно и също, че управлението на рибата всъщност означава управление на хората. Ние можем да продължаваме да влагаме време и пари в опитите си да разберем какво става с рибата, но най-добре е да помислим за поведението на хората. И по този начин, ако инвестираме в техните познания, ако им дадем повече правомощия, ще се подобри и спазването на изискванията. Нека да покажем какви са предизвикателствата, пред които сме изправени. Сложна среда, слож... общата политика по рибарство се прилага с различна динамика в различните морета. И трябва да вземем предвид различните тежести, които са поставени на, звез... на везните. От лявата страна са биогеофизичните фактори, от другата страна са поставени политико-административните фактори. Това това, което се прави в държавите членки и в а, рамките на Съюза. Но като се абстрахираме от сложностите, не бива да се обезкуражаваме. Трябва да помислим как политиката по рибарство ще се включи в общата, по-широка рамка на морската политика. Всичко това може да изглежда като предизвикателство, но от друга страна това е и възможност да се а, справим с регионализацията. Ще видите на, в раздела за а, в, в раздела свързан с морската политика, че такъв вид стратегия, а, която се реализира на високо ниво, не дава резултати. Отговорът е регионализация. Бяха дадени много дефиниции за понятието днес, но според мен става въпрос за движение. Движение надолу. тъй като опор е в изключителните компетенции на Европейския съюз, а изпълнението е в компетенциите на държавите членки, става въпрос за движение надолу, а от ниво държава членка се преминава на следващото ниво регион. И а, заключението е, че а, заинтересованите страни трябва да подобрят легитимността на политиката. Вторият въпрос е по какъв начин ще се извърши това, това движение. А, ние Наистина можем да отнемем много време в обсъждане на този проблем, но като че ли най-важното е каква е рамката, в която се извършва научно-изследователската дейност в Международният научно-изследователски в института, където се разработват научната база на рамката. Така че заедно с държавите членки, други заинтересовани страни и подобни академични институции, се стига до разбирателство и те, това разбирателство се реализира чрез определени проекти. Въпросът е какви инструменти могат да бъдат използвани при една регионализирана опор. Имам чувство, че няма смисъл да водим тази дискусия. Това е дискусия, която може би възниква в резултат на микроменеджмента. Ние обаче трябва да а, помислим как да, да ударим, така да се каже, гвоздая а, по главата и по главичката му и това трябва да стане само с чук. Защо трябва да си задаваме а, такъв въпрос? А, инструментите са а, необходими, но те се използват само в определен контекст. В някои случаи те дават добри резултати, в други случаи изобщо не и затова опор трябва да върви в посока, която се обяснява на европейско ниво, но там се залагат принципите, там се залага основата, след което трябва да дадем възможност на занаячията, на който хваща чука и започва да строи къщ, къщата и регионалните различия да вземат своите, своето полагащо, полагащо се място. Нека да дам един пример от Северно море, където се наблюдават две неща. Първо, Европейския съюз работи по принцип отгоре надолу и това, както знаем, не дава резултати. Създават се обратни инициативи, които водят до по-голямо количество на изхвърлената риба защото а, рибарите са задължени да а, използват мрежи с по-малко око. А тогава, когато се работи на база на принципи и тогава, когато а, различните заинтересовани страни са, за, а, са, а, се отчитат за действията си, а, резултатите са добри. През 2010 година групата ОСЕП, която е холандска група, но централата е в Обединеното кралство, проведе проучване и проучи окото на мрежата, размерът между 95 и 120, за да се види къде се използват тези мрежи. Оказва се, че мрежите с по-малко око се използват само а, когато а, се хваща, така да се каже, рибата за деня. А, това са мрежи, чието дни са преброени. Въпреки, че холандските рибари не ловят риба треска, често пъти тя попада в мрежите им, защото те са принудени да работят с по-малко око на мрежата и тогава те я изхвърлят. Така че това е доказателство, че и често пъти стимулите са с обратен знак и те провалят мерките, които целим да наложим. Нека да покажем, че всъщност Европейския съюз трябва да бъде убеден, че трябва да се променят именно тези погрешни инициативи. А второ, проучването показва, че изхвърлянията могат да останат на устойчиво ниво, ако се използва мрежа с по-голямо око. Така че, ако говорите с рибарите, те ще ви кажат по какъв начин може да се постигне тази цел. След това ще се направи една проверка, която ще трае примерно две години и ще видим дали действително резултатите са такива. Ако това е така, ще бъдат въведени съответните стандарти. А ако се процедира по, тази, по този метод, ние говорим за управление на база на резултати. Именно това трябва да бъде сърцевината на регионализацията. Някои заключения. Управлението на рибата наистина означава управление на хората, така че моля включете и хората, когато изготвяте а, каквито и да било планове първо те ще бъдат по-качествени по този начин, а второ ще имат и по-добра легитимност. Освен това, нека да, да се учим от успеха. Ако постоянно говорим, че всичко е провал, толкова много хора работят по тези въпроси, все пак има и малко успехи. Нека да се учим от тях. Второ, разнообразие и динамика. Когато говорим за рибарството в Европа, трябва да търсим решения, които отговарят на конкретната ситуация. Мисля, че тук днес става дума за основни принципи на макро ниво, но трябва да има възможност за избор на микро, на ниското ниво. И накрая участието дава въпрос, дава, дава основание за легитимност и дава а, усещане за отговорност. Така че нека да прегърнем тази идея. Много благодаря. Благодаря. Господин Галага иска думата. Господин председател, господин председател, благодаря ви. Мисля, че днешния ден е много полезен. И тъй като отсъствах поради друг ангажимент, е, не чух всички обсъждания, няма да ви помоля да започнем всичко от начало. Нека да кажа само няколко думи по отношение е, на древномащабното, е, древномащабния риболов. Примерно 12 метра дължина на съда е един, едно добро решение. Това, което чух от господин Китинг, а, има отношение към моята родина. Но тук не става дума само за Ирландия, става дума и за Белгия, Холандия и Франция. По смисъла на член 7 може да се окаже, че в Ирландско море ще има регионализация, която разбира се ние приветстваме, но всяка държава членка като че ли казахте вие, ще избира своето собствено законодателство, така че ще има пет различни законодателни системи в този случай. Законът във всички тези пет държави е различен, тълкуването му е различно, а и прилагането е различно. Ще бъде с други думи казано, невъзможно да се контролира и наложи тази система. И вместо равнопоставеност ще постигнем нещо, което е абсолютно неуправляемо. Не така че този вид регионализация просто няма да ни доведе до никъде. Искам да попитам господин Китинг нещо. Има ли решение? Естествено, комисията не иска да има пет различни законодателни системи, с които да трябва да се оправяме на регионално ниво. И не, нека да не чакаме да минат още пет години преди да се обърнем и към този въпрос. Много често се казва, че нищо не става, нищо не се прави. Но регионалните съвети съществуват от 2002 година. Те работят доста добре, правят се препоръки към комисията, към парламента, към съвета, но ако регионализацията трябва да се наложи там, където имаме различна правна система, може би въпросът ми е прекалено а, дълъг, но аз като че ли не виждам решение и а, затова се обръщам към вас. Благодаря ви. Благодаря много. Госпожа Кан и господин Китинг. Господин Китинг, първо. Да, комисията може би ще отговори отново по тази тема. Ще взема отново думата и ще отговори отново по тази тема. Но според мен е член 17 очаква от отделните държави членки да предприемат необходимите действия и да достигнат до някакви решения. Така че в известен смисъл господин Галафен е прав. В Северно море ще се окажат че има пет различни флоти, които на пръв поглед може да изглеждат едно и също нещо, но ще се окаже, че всъщност не е точно така. Така че моето опасението е, че равнопоставеност едва ли ще има, или ако има, тя ще бъде доста относителна. А, това, което видяхме на финала, на края, че с много малка промяна във формулировката на член 17 може да се стигне до създаването на съвети за управление и някои държави членки ще стигнат до някои заключения под патронажа на регионалния консултативен съвет, които ще, означ... които, които ще означават делегиран акт. И нека още веднъж да напомня, член 55 означава, че трябва да има защита от страна на парламента и на съвета, така, щото наистина процесът да тече както трябва. Така че трябва да запазим законодателните прерогативи на ниво Европейски съюз. Това е правилното ниво. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Крам. Искате ли да вземете думата? Благодаря. Комисията. Господин Пенис. Благодаря. Искам да кажа няколко думи. Първо, да, Наистина за комисията е важно преди да се направи каквото и да било предложение да се чуе мнението на научната общност, на регионалните консултативни съвети и на научно-изследователския институт по рибарство. наистина това са съответните органи, които имат поглед върху тези проблеми. Комисията има желание да ги чуе, но то е задължително. Понякога не сме на едно и също мнение, но съвсем откровено трябва да ви кажа, че разбираме нещата по един и същи начин. Сега целта ни е да се намери решение, което от правна гледна точка е приемливо за правните служби на двете институции. това също нямаме различия. И второто а, е казаното от господин Майкъл Китинг и от господин Галахър. Идеята е да наистина моделът дава възможност на държавите членки да приемат национално законодателство, за да изпълнят основните принципи, формулирани от европейския законодател. Съзнаваме, че тук има риск. Държавите членки могат да приемат национално законодателство, което не е напълно а, синхронизирано и освен това се приема по различен график. Така че това зависи от правния механизъм в крайна сметка. Трябва да се проведат и политически преговори, но от гледна точка на правния механизъм, ако държавите членки не могат да постигнат споразумение как да прилагат това национално законодателство, тогава ще се намеси комисията и ще предложи решение, ако държавите членки не могат да намерят решение помежду си. След това се намесва комисията. Това е предвидено в законодателството. Това обаче не беше прието много радушно в съвета. Съветът смята, че това е намерение да се навлезе в техните правомощия. Така че между нас и съвета има конфликт по този въпрос. Спомняте си идеята за регионализацията. Тя е възможна само когато има съгласие между различните законодатели. И ако различните законодатели решат, че в някои случаи има мерки, които ще се приемат от държавите членки, трябва да се има предвид, че съществува някакъв вид политическо сътрудничество между държавите членки, т.е. те трябва да постигнат някакво споразумение. Така че когато различните законодателни органи кажат, че се дава право на, евро, на различните държави членки да приемат своето законодателство. Това се е, разглежда само на базата на презумцията, че държавите членки ще постигнат споразумение. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Доста интересен след обяд имахме днес. Много научихме един от друг и преодоляхме някои стени в нашите глави, разчупихме ги стените. Аз имам чувството, че всички ние в тази зала имаме една цел. Искаме една по-добра и по-отговорна политика по рибарство ние сме на единни, че съществуващата опор е катастрофа и трябва да бъде променена. Не бива различни пътища да имаме към рибното стопанство, а трябва да внимаваме да изготвим рамка, която да е толкова здрава, че от една страна да отчита общностното право, а от друга страна да дава толкова регионализация, колкото е възможно. Днес след обяд имаше добри идеи, които приемам и трябва да помисля как ще ги включа аз в основният регламент или в по-нататъчното законодателство. Трябва да видим заедно как най-добре да организираме нещата. Аз сериозно ще прегледам вашите документи. Ако имате други идеи, аз съм отворена за тях. Моля, пратете ми ги. За днес казвам благодаря много. И всички си тръгваме за вкъщи с чувството, че искаме да изготвим нова, добра реформа в а, полза на рибарите и на опор. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Ако няма други желащи да се изкажат, благодаря на всички изказали се, на всички членове на парламента. Това е една тема с все още някои открити въпроси. Много въпроси бяха изяснени, другите първа ще бъдат изясняват. Със сигурност още дълго време можем да дебатираме по тази тема. по тази част на реформата и по това предложение на комисията. Остава ни още доста работа в следващите седмици и месеци в нашата комисия. Възможността тук да изслушаме експерти като днес е действително една добра възможност, за да можем след това да стигнем до становище, което ще отразява всички мнения. Закривам днешното заседание. Утре продължаваме в 9 часа.